въпросите на, Ев... на Европейски съюз ще се повишат след приемат на този регламент. Благодаря, господин Сайер. Когато казвате гражданите, имате предвид вашия председател, защото тук няма представители на гражданите. Всички останали са голем, супер специализирани по тази тема, така че те са или категорично за, или категорично против. Както и да е. Приключихме дебата. Гласуването ще бъде утре. Следващото заседание ще се проведе утре на 16 декември, ден на света Делаида. Така се казваше майка ми. Заседанието ще бъде от 9 до 1 и от 3 до 5. Дневния ред е публикуван на вебсайта на Европейския парламент. Прекъсвам заседанието до утре. Утре ще мога да пожелая на всички весела коледа и а, щастлива нова година, тъй като и утре ще председателствам.